minutes and we pass to the next one because we're, it's already 10. Ladies. Дами и господа, колеги, да започваме. Вече прехвърлихме 3 часа. Ако обичате да пазите тишина, призовава председатели да ме слушате. мен трябва да слушате. Преди да започнем важната част на дискусиите днес, днес след обята, Позволете ми да, информа, да информирам парламентаристите, че протокола на съседанието на координаторите вчера бе раздаден днес за ранта. Това съобщение го направих и минаваме направо на точка 26 изслушване по реформата на общата система на преференции на Европейския съюз. Както знаете, на 10 май отново председателят е, призовава да не бъдат смущавани гостите. Европейската комисия прие ново законодателно предложение за преразглеждане на новът, е, новия регламент за общата система на преференции за кратко ОСП, която с приемането на нов е, регламент неодавна ще е удължен до края на 2013 година. Това е на инициатива на комисията, чакана от дълго време, чакане този нов регламент и за първи път, след като новата схема бе приета още в, 2000, в, в 1971 година, преди 40 години. Това е една неформална законодателна процедура, което ще рече, че Европейския парламент действа като пълноправен законодател. Ние вече знаем, че Европейската комисия предлага големи промени по отношение на държавите, както на общият режим ОСП и на така нареченият режим с плюс. На това изслушване, заедно с различните заинтересовани лица, ще имаме отличната възможност да започнем дискусия в нашия парламент – на една от най-важните законодателни предложения в областта на търговската политика тази година. И аз всъщност смятам, че можем да кажем, че това е една от най-релевантните законодателни актове в нашата търговска политика. И казвайки това, позволете ми да приветствам най-вече нашите гости, някои от които познаваме от предишни събития. И ще ви представя господин Христофър Стивенс от Института за развитие на задморските територии на Великобритания, господин Питер Томсън, който е директор за развитие и по економическите партньорски споразумения към Генерална дирекция Търговия на Европейската комисия, посланник Фернандо Япес Ласо, посланник на Еквадор, който всъщност е един от бенефициентите по схемата ГСП, плюс госпожа Силвия Мамиас, извинява се председателя, ако не произнася съвсем точно фамилното име, член на Еврокомерс, Комисията по международна търговия и генерален секретар на ФРУКОМ. И господин Марк Маес, който е служител в областта на търговската политика на неправителствената организация Белгийска, наречена 11, 11, коалиция 11-11-11, представляваща Европейската конфедерация за помощ и развитие, в която се включат голям брой мрежи, национални издружения на страните членки, които работят в областта на развитието. Тук с нас е и председателя на работната група в съвета, господин Фалюси, който също ще сподели свои бележки с нас след изслушване на презентациите от нашите гости, оратори. Ще започнем без да губим време с презентацията. Презентациите. Позволете ми да дам думата на нашият първи оратор господин Кристофър Стивенс. Благодаря още веднъж и добре дошли в нашата комисия. Имате думата. Около 15 минути ви давам. Благодаря ви, господин председателю. Много ви благодаря за тази възможност да представя пред вас доклада, който изготвихме за секретарията, а, също и за ползване в Комисията по търговията. Не знам дали всички разполагат с копия от него, но за онези, които го имат пред себе си, нека да кажа, че а, ние го променихме от документ Word в PDF и се получиха някои технически проблеми най-вече. Оказа се, че липсва бележка под линия 23. Нека да ви уверя, че всички бележки под линии присъстват в версията, която подадохме към секретарията и ви уверявам, че бързо ще се справим с този технически проблем. Нека да кажа също така, че предвид на това, че комисията съвсем наскоро излезе със своето предложение за новата система от преференции. Нашия доклад бе съставен на преди а, това предложение. И докладът ни е насочен изцяло към а, а, доказателствата за успеха на тази система от преференции. Помолиха ни да излезем с препоръки за това как общата система от преференции може да работи по-добре при новия режим. И мисля си, че на тези препоръки следва да се гледа като на заключение, които проистичат от доказателствата, които имаме, които ни насочват към успехите на тази система, а също към някои нейни слабости. Съответно, препоръките трябва да се четат и в светлината на това, което комисията сега предлага за новия режим. Предлагаме и нещо като контролен списък за нещата, които следва да залегнат в новия режим. Без съмнение, през следващите седмици и месеци ще излезе а, а, доклад а, по предложението на комисията. В моя институт вече се работи по такъв документ. Сигурно и други колеги са се взели с това. Предвид на всичко, което се е случило до тук, можем да очакваме и конкретни реакции по това предложение. Затова си запазвам правото на коментари до момента, в който вече ще съм прегледал по-обстойно новото предложение. Това беше като встъпление. Дадоха ми 20 минути, председателят ги съкрати на 15. Председателят казва, ще имате още пет. Но всъщност аз разполагам с това предимство, че съм раздал своя документ, за разлика от, от колегите. И така бързо ще премина през тази презентация. 26 страници се съдържат в доклада. Предлагаме емпирична информация и факти относно тази система на преференции. По време на процеса по консултации, стартиран от комисията, се чуха много мнение. Аз ще, сега ще се насоча върху два въпроса, на които се отговаря в доклада. И ще се радвам после в дискусията да се спра и на някои от другите въпроси, засегнати в доклада. Преди това обаче, ще кажа, че основният въпрос пред нас беше да кажем как тази система може да заработи по-добре. Тук отговорът, разбира се, зависи от гледната точка. Има един преимуществен въпрос обаче. Именно, дали либерализацията от Европейския съюз е добро нещо? Не всички са съгласни, че е така. Има ли смисъл да се прави тази либерализация в контекста на Световната търговска организация за развиващите се страни, които не ползват тази система, дали тя е добра, дали е добра за Европа, като, например, интересите на потребителя, конкурентоспособността и производителите на други стоки, които ще бъдат засегнати от внос на определени стоки. Ако отговорът на въпроса е да, има смисъл. Тогава други въпрос е дали общата система от преференции е добър инструмент за многостранна либерализация на вторично ниво и какви цели се постигат. И така, в нашия доклад се опитваме да дадем до известна степен отговор на всички тези въпроси. Имахме късмета да разполагаме с най-обширната база данни и анализи, които въобще някога са разработвани по ефектите от системата от преференции, разработена от университета от Сасекс по поръчка на Европейската комисия преди една година. Ползвахме данни, които преди не са били достояние на обществеността. Също така, ползвахме се и от широките публични консултации, за да чуем различните мнения на заинтересованите страни. И последно, като част от моето встъпление, за унези от вас, за които общата система от преференция е нещо ново, ще обясня. Всъщност тази система се появява в три направления. Познаваме стандартната система – с най-малко преференции, но тя е най-широката като обхват, защото в момента, не по новото предложение, в момента тя е отворена за почти всички развиващи се страни. От друга страна имаме режима всичко без оръжие, той е най-стеснен като обхват и се предоставя на най-слабо развитите страни, но по негова линия се дават съществени преференции. И някъде по средата се нанася общата система на преференции плюс, която се дава за група от страни, които са я поискали и те са дефинирани като уязвими. И на трето място са се регистрирали за нея, което означава, че те проваждат политика, която е съобразена с набор от международни конвенции. Когато говорим дали системата работи, трябва да отговорим на въпроса дали всичките нейни три стълба работят е, успешно. Има различни схеми, макар че всички те попадат под е, шапката на понятието обща система от преференции. Така, първи въпрос, е, на който ще се насоча – е част от е, трите основни въпроса, а именно дали общата система от преференции на практика се ползва от износителите от е, развиващите се страни и вносителите в е, ЕСЕ по предназначение. Това е фундаменталният въпрос. Ако системата от преференции не се ползва, тогава по дефиниция тя не може да доведе до желания резултат като развитие на страните. И после един въпрос, по който има голямо объркване. Очевидно, дават се различни отговори на този въпрос. И то е защото системата от преференции е един поляризиран инструмент, ще обясня след малко. Правим средносрочен преглед и за първи път по този повод ще видим онези казуси, при които системата от преференции дава на търговците конкурентно предимство спрямо техните конкуренти, дали това се ползва като възможност. Там, където не се дава такова конкурентно предимство, значи тя не се ползва. За голям брой от продукти, системата от преференции не дава никакво конкурентно предимство и съответно не се ползва. Но там, където тя дава предимство, тя се ползва. Има две причини за това, защо толкова развиващи се страни, които изнасят в Европейския съюз, не получават преференции. EU... Едната от тях е, че Европейския съюз вече представлява почти либерална економика. Голям брой от ползвателите на преференции, които изнасят, вече се ползват от нулеви тарифи. Очевидно, че общата система от преференции тук не може да предостави никакво предимство на такива ползватели спрямо другите, които не ползват системата. Тази характеристика ясно отразява съществения напредък, извършен от Европейския съюз като либерализация. Случва се така, че много от най-бедните страни изнасят съвсем малка по обем продукция и това са най-вече стоки, които не са подложени на обработка. Това са суровини, които Европа въобще не произвежда или не ги произвежда в достатъчни количества. Ясно е, че Европа никога няма да наложи голям налог върху петрола. Така че страните износители на петрол няма да търсят преференция. И ако не се премине към диверсификация в износа на някои от най-бедните страни, те никога няма да могат да се възползват пълноценно от преференциите. Сега ще покажа три графики. Вие разполагате с копия от доклада. Това е фигура трета на 15 страница. В трите диаграми се отразяват трите направления на общата система от преференции – по този начин искам количествено да измеря, измеря това, което описвам и да покажа делът на ползвателите, които а, получават преференции. Това е стандартната система от преференции. Светло-синята част от диаграмата отразява продукти, които ние внасяме от а, износители с нулева ставка. 64% тук ползват нулева ставка. Защото въобще не възниква въпросът за преференции. Тези износители не търсят преференции. Има друга група а, продукти, които имат положителна тарифа, но а, за тях не се предвиждат преференции по системата. Тук става дума за дяло 22% от вноса, който може да се ползва от преференции, но не е обхванат от системата от преференции. Стандартните тук са Бразилия, Малайзия. 86% от техния износ не ползва системата от преференции. Две трети, защото не могат, защото там има нулева ставка и една пета биха могли да ползват, но системата от преференции не предвижда преференции за тях. Има преференции, които са ограничени до двата зелени сегмента. 4% от вноса, който идва по линия на системата от преференции, е напълно освободен от мита и другия дял от 4% се ползва от намалени мита. За тези страни знаем, че само 8% от техния износ подлежи на преференции. И тези износители ползват преференции. Имаме подобна картина за другото направление GSP+. И тук имаме нулева ставка по режима на най-облагодетелствена нация. Тъмно синьо отразяваме положителната ставка, но това са износители, които не ползват преференции 13%, защото системата от преференции предвижда преференции за широк набор от ползватели – и делът на тези, които ползват, е по-голям 22%. Значи четвърт от ползвателите получават истинска преференция по линия на системата. Накрая, най-слабо развитите страни, въпреки факта, че либералната позиция на Европейския съюз е очевидна спрямо най-слабите най-слабо развитите страни. Пак две трети от е, техния износ е, са продукти, за които има нулева ставка, т.е. няма възможност за тях да се ползват от преференция. Тъмно синьо 6% дял. Това вече не съществува. То се базира на данните от е, Карес от 2008 година. През 2008 е имало някои остатъци от ограничения по вноса на ориз и захар. Тогава 6% вече са се променили. Като цяло актуализирано 29% от вноса от тези страни всъщност се ползва от преференциите. Значи, отговорът тук, ползва ли се системата? Да но само за сравнително малък дял от търговията между Европейския съюз и тези страни. Защото и тук стигаме до голямата оговорка, защото Европейския съюз не налага тарифи за тези продукти или в случая на стандартната система или системата плюс става дума за продукти, които не са обхванати по линия на преференците щом се ползва системата, за какво точно се ползва тя и кой я ползва. Има четирима потенциални ползватели. Аналитично можем да посочим три групи от потенциални ползватели. Знаем, че Европейския съюз вместо да налага вносно мито, го разнася на други лица. Това може да са развиващите се страни, които получават, може би, по-високи цени за своя износ, или, и това е важна характеристика, или продават повече от своите продукти, защото вносителите получават данъчна отстъпка по тях. Или това се пренася към европейските вносители или към европейските потребители чрез цените. До средносрочния преглед нямахме представа за делът от данъчната отстъпка, която се полага на тези а, три категории. Вече знаем, откриваме, че има съществен дял тук, който се а, пренася към развиващите се страни. Между 15% и понякога до 100% от данъчната отстъпка се пренася към а, изнасящата страна. И тогава, когато цените не растат в абсолютна стойност, има вероятност обемът на продажби да нарасне благодарение на действието на системата от преференции. Защото износът от тези страни става по-конкурентно способен. Когато обаче попитате има ли много страни, които да са извлекли пауза, отговорът е не, не съвсем и това е обратната страна на монетата, за да могат да извлекат полза, държавите трябва да могат да изнасят по конкурентен начин продукти, които подлежат на данъчно облегчение по системата от преференции. Ние видяхме, че делът тук варира от 8% за по-големите развиващи се страни до 29% за най-слабо развитите страни. Има само няколко случаи от страни, които действително се ползват от предимства по системата. В тези страни по-големият дял от износът се пада на продукти, които са обхванати от системата от преференции. И така в средносрочния преглед ние открихме, че почти винаги има нарастване на обема от износа от най-слабо развитите страни, но като цяло картината е смесена. Това е фигура 2, страница 11 от доклада. С нея показваме групите продукти, при които ползата от системата от преференции е най-голяма. В жълто са тези, при които има търговско предимство, благодарение на преференциите и то е най-голямо. Съответно, мнозинството от ползите, които се падат на страните износителки, се дължат именно на тези продукти. Тази концентрирана природа на системата от преференции обяснява, защо самата система е противоречива като действие в някои части на света. Като цяло системата има пренебрежим ефект върху економиката на Европейския съюз. Направихме някои симулации, за да видим какъв ще е ефекта, ако се премахнат всички тарифи по всички продукти, по системата от преференции. Искахме да видим какъв е ефекта върху европейските производители. Като цяло той ще е пренебрежим ползите, разбира се, са концентрирани върху няколко сектора. Така че европейските фирми в тези сектори биха могли да бъдат засегнати. Това е, господин председател, което мога да кажа на този етап. Uh, Благодаря. Сега давам думата на господин Питер Томсън от Генерална дирекция търговия на Европейската комисия. Okay. <laughs> We have the same bride, so maximum I, uh, I certainly hope to, uh, to finish within that. Надявам се, господин председател, да спазя отреденото ми време. Uh, Имам доста слайдове, както предполагам, знаете, но вече сте ги прегледали предварително. Така че, освен това, Крис а, така убедително представи някои от основните характеристики на системата, че а, няма нужда а, да ги обсъждам подробно, съвсем накратко. Очевидно, ние имаме някаква система на преференции, където вече има а, някакво мито с положителен знак, така че а, дори и а, да имаме включване в системата, а, тя няма да се отрази, тъй като а, влиянието ще е нула. Нула. В момента има доста страни, които се обхващат от ОСП+. Крис вече говори за това. Това са около 15 държави. Там имат има изисквания, трябва да са определени като уязвими, трябва да са ратифицирали редица конвенции, да ги спазват. Очевидно, това е про- програма, която се прилага а, към най-слабо развитите страни и най-щедра. това е системата. Всичко без оръжие. Сега ще се спра обаче на това дали има или няма преференции. За това без значение дали се спираме на конкретните цифри, той, Крис вече ги представя, аз ще разглеждам само 6 милиарда, за да видим дали има или няма а, някакви тарифни облегчения. А, като ги разгледаме, ще видим, че 80% са към ОСП, 10% към ОСП плюс и 10% по отношение е, на всичко без е, оръжие. Само 1,5 от европейския пазар е засегнат. Аз съм съгласен, че някои от секторите могат да търпят по-силно влияние. около 25% обаче от позициите в митническата тарифа са, без, са освободени, т.е. имат нулево мито, така че на практика всички позиции са покрити по някакъв начин. 66% от тях се включват в ОСП и ОСП+. Много бързо трябва да се промени регламента. Защо? Очевидно имаме а, законово задължение да го направим, затова комисията излезе това предложение. Освен това, влиянието на Лисабонския договор а, веща а, правомощия за съвместно вземане на решение и засилена роля на Европейския парламент това отношение. По същество редовно се правят прегледи. А, известно е вече проучването на Карис в университета на Съсекс. Може да го намерите в, електрон, в електронен вид в интернет също там може да намерите резултатите от публичните консултации. Пред няколко дни ги качихме, Крис нямаше достъп до тях. В резултат от тези проучвания на Карис и публичните консултации, ние стихме до извода, че значението на ОСП остава в сила – и а, в голяма степен а, схемата е успешна и се използва, а, но може да се подобри това нейно използване. Мисля, че Крис казваше именно това. А, по време на консултациите се открои силен натиск да се насочат усилията към онези, които изпитват най-голяма потребност от схемата. След малко ще обясня. Обикновено, когато говорим за най-слабо развитите страни, е ясно кой има най-голяма нужда от помощ и а, преференции, но не е толкова ясно, когато говорим за страни, където доходите са малко по-високи. Там не е много ясно кой трябва да се възползва от системата и кой е уязвим. Там трябва да се пояснят нещата. Освен това, хората а, приемат добре елемента ОСП плюс в системата на тарифни облегчения ОСП, поради свързаността с основните принципи за устойчивото развитие и доброто управление и това трябва да се насърчава а, при възможност. Освен това, от гледна точка на износа, а, схемата трябва да засилва предвидимостта за економическите субекти. Това са основните аспекти на а, а, анализа. Както каза и професора, а, за да насочим по-добре нашите усилия, е, трябва да очертаем кой ще е бенефициент. Първата група, която разгледахме в този смисъл, и много ясно това се очерта при консултациите, е когато има споразумение за свободна търговия или друга схема, когато може да има по-добри условия, отколкото при обща система за преференции, то тогава не е необходимо тя да се прилага. Сега ще обърнем нещата. Вместо това да се договаря, ние ще приемаме, че дадена страна разполага с това преди да разгледаме конкретното предложение. Бедните държави се сблъскват с два вида конкуренция. Първо, Крис правилно подчерта, че имаме процес на либерализация. Тя може да е многостранна или пък през двустранни преговори, но е ясно, че те наречените преференции намаляват и когато имаме пълна либерализация, няма да останат никакви преференции. Това означава, че така да се изразя, има по-малко свеж въздух, за да ползва тези по-слабо развити страни тези а, преференции. Второ, голяма част от преференциите се поемат от тъй наречените най-напреднали след, сред развиващи се страни. А, и така от развиващите се страни по-голямата част и по-голем, или по-големия асортимент от преференции а, се иземат от тези по-напреднали от тях. Следователно, ние трябва да насочим усилите си към най-бедните. ясно е, че основата тук трябва да е нивото на доходите, защото искаме да ползваме критерии, който лесно може да а, се измерва. И тук този критерии, вижда, показва показваки са економическите и финансовите потребности, той, данните са налични, може да го използваме. Освен това, класификацията на Световната банка означава, че вече има и са приети обективни критерии, които са се доказали в годините. Сега, какво може да кажем за асортимента от продукти? Сега, както вече казах, тук има доста позиции от тарифите, които са включени и доста където ставката вече е 0, т.е. има само 9% от позициите в тарифите, които могат да се отчитат тук и а, малка, малка възможност да се разширява. Ако имате програмата Всичко без оръжие, това а, тя по, включва всички позиции. Какво означава това? Значи, а, ако искаме да увеличаваме ползите като цяло, това ще стане за сметка на най-малко развитите държави и включените в ОСП+. Така че предложението е да не се пипа обхвата на продуктите. Имам и този термин, който на английски е graduation и твърдо трудно се обяснява с една дума, това означава постепенно модулиране когато в дадена подпомагана държава има сектор, който набира конкурентоспособност, то тогава а, преференс този сектор постепенно в рамките на 2-3 години се намаляват и след това се прекратяват. Ние разгледахме тези е това излизане за страни като Индия, Тайланд, Виетнам, Индонезия, които имат конкурентно способни сектори, но остават част от програмата за ОСП, но им предстои да излязат от нея. Но тъй като програмата ОСП Плюс е насочена към уязвимите економики, там предлагаме да се засили либерализацията, като се прекрати този механизъм за постепенно излизане от системата на преференции, когато говорим за системата ОСП+. Сега за самата система ОСП+. Очевидно, ако искаме да засилим тази програма, трябва да засилим и привлекателността и за да се включват повече държави кои са привлекателните страни, тъй като вече има ползи и тъй като ние ще я разширяваме, включвайки в нея и по-напреднали развиващи се страни, ние трябва да я адаптираме. Е, вече казах, няма да има постепенно прекратяване на преференциите. Второ, ще се разширят економическите критерии. Това е въпросът, който в момента определя уязвимостта и там прагът в момента е 1%, ще се свали този праг на уязвимост до 2% и евентуално Филипините и Пакистан могат да кандидатстват. Не означава, че ще бъдат приети. Става въпрос за 1-2% дял на вноса намерението ни е да подобрим ефективността на механизма, така че критериите за контрол ще бъдат по-строго прилагани. Специално търсим изчистване на дефинициите за тези термини, които ползваме и по-специално за системата за изтегляне. Ако някоя от страните не спазва своите Изискване своите задължения съгласно изискването на системата. А, така, по-ясни дефиниции, по-строго прилагане, но по-лесно включване в системата, т.е. прилагаме един балансиран подход. Не сме променили броя на приложимите конвенции, само сме актуализирали нещата. Например, конвенцията за апартейда вече не е актуална и затова е изведена, а се е добавена конвенцията за а, измененията в климата. Не, не може да се удовлетворят а, всички интереси, например защита на а, хуманното отношение към животните или борбата с наркотиците, за да не добавяме нови текстове, а, нови конвенции, чието спазване ще е по-трудно и скъпо. А, сега, на по-нататък, тук нищо не сме посочили конкретно по отношение на правната форма. Тук са описани обективните и недискриминационни изисквания за с оглед на ползата. А, в момента в предложението такива са нашите е, примери. Тоест, ние ще очертаем а онези правила, които ако бъдат спазвани, могат да доведат до полза за участващите държави. Тези ползи ще се основават на най-актуалната информация и данни, след като при, а, приключим обикновената законодателна а, процедура. Това ще е съвсем ясно. Какви са категориите държави, които с времето могат да се променят? Знам, че тук до мен е посланника на Еквадор, неговата държава се намира в момента в, на ръба на дефиницията за държави със средно ниво на доходите. Дали ще влезе или не, в момента не знаем, но като приключи а, процедурата ще го знаем и тогава ще има окончателен списък. Ще видим какви са економическите показатели, които ще определят и допустимостта до ОСП+. Това зависи от съответните законодателни актове. Неща, които няма да се променят. Правилата по отношение на определена происхода трябва да имаме изцяло нов отделен е, законодателен акт. Е, това е добре да се каже, но не и да се обсъжда по същество в рамките на настоящото законодателно предложение. по отношение на програмата Всичко без оръжие ще има е, продължаване без сътресение на тази схема. По отношение на прехвърлянето по-нататък, да, ще имаме прехвърляне към до 2014 година на вече започналите програми. Нашата цел е да гарантираме сигурност и предвидимост в юридически план, да се засили прозрачността по отношение на спазването на правните принципи, по отношение на външната политика и отбраната. Освен това, Членове 290-291 от Лисабонския договор, небезизвестните делегирани актове. това ще бъдат актове, които излизат извън обичайната законодателна процедура и те ще бъдат определени по надлежния ред, определен от Лисабонския договор. Сега ще спра до тук, за да имаме възможност за отговор. Благодаря за представянето на програмата на комисията. Сега давам думата на посланника на Еквадор, негово превъзходителство Фернандо Епес. Добре дошъл на нашата, нашето заседание. Разбрах, че днес е националният празник на Еквадор. Ако това е така, честито и всичко хубаво на вашата страна. Господин посланник, имате думата. Благодаря много, господин председателю. Днес в Еквадор празнуваме една важна годишнина независимостта на Еквадор през от 1822 година. Искам да поздравя Комисията по международна търговия, че, възприе, че направи тази инициатива и да се организира един дебат по много важен въпрос за разви... развиващите се страни. Речта ми ще бъде по-скоро политическа по естество. След тези много ясни технически презентации. По-политическа, понеже като говорим за ОСП най-общо и ОСП+, не, го, не става дума само за либерализиране на търговията. Това е една тема, която а, влиза в контекста на, разви... на взаимоотношенията между развиващите се страни на фона на един дисбаланс в света, на един асиметрично, асиметричен свят с целта да се осигури по-голяма солидарност между народите и един по-добър и справедлив свят. След 25 години на тази ОСП ние отбелязваме наистина един жалон в развитието. Еквадор и азиатските, другите азиатски страни още от 90-91 година започнаха да се присъединяват към тази система за преференции за страните, андийските страни, това е централноамериканските държави, това е изключително важно. Откакто започнахме да изграждаме нови двурегионални взаимоотношения. Те почиват на един важен стълб, политическия диалог, който пък от своя страна се базира на споделените ценности, демокрация, човешки, спазване на човешките права, правова държава. Ние вярваме също, че многонационалните органи ще управляват взаимоотношенията между държавите. И за това е толкова важно да разбираме този, това преференциал, този преференциален достъп към пазарите на света в контекста на нашите търговски взаимоотношения, защото това е един нов начин да си сътрудничим и има последствия, въздействие върху нашето национално производство, търговия. Ние насърчаваме диверсифициране на производството, инвестиране в законни дейности, инвестиции в законни дейности. И третата колона на това взаимодействие, на тези взаимоотношения е традиционното сътрудничество и неговото развитие. Имаме положителен опит в тази област. Не можем да си представим един политически диалог по, а, а, с устойчиви ценности, ако не признаем е, едно добро сътрудничество между два региона. А, благодарение на което е, държави от наши страни изключиха успешни търговски споразумения с е, Европейския съюз. Например, Еквадор, е, също върви по пътя на преговори в тази област. В следващите няколко дни министъра е на производството е на посещение в Брюксел. Тя ще работи в тясно сътрудничество с експерти от Европейския съюз за развитие на взаимоизгодно сътрудничество. Що се отнася до поддържането на тази система, е много важно по политическите причини, които ви изброих, да поддържаме един, една динамична търговия. Ние се нуждаем от нея. Опитът на моята страна е много положителен. Ние извлякахме полза а, в много важни области, благодарение на тези преференции. Две са важните области, а, където а, наистина имахме голяма полза. Не само поради високото качество на еквадорските стоки, но и поради конкурентната конкурентоспособността, която им бе дадена благодарение на тези, на тези преференции. Главно морски продукти, които получиха такива преференции. Еквадор също играе важна роля в консултационния процес за одобряване на тази нова система ОСП. Нашето правителство участва посредством Външното министерство, също и гражданското общество участва, не само правителството, което ще рече, че търговските камери, сдруженията на малки производители, сдружения на износители, академичните следи, различни органи на гражданското общество се изказват, дават своето становище и визия относно полезността на тази система. И мисля, че е важно, че това е вярно, че това е една много всеобхватна система. И трябва да я прилагаме все повече и повече, да, сме, да я отвориме за индустриалните продукти, защото тя наистина насърчава развитието, тя насърчава едни по-широки търговски взаимоотношения. В случая с Еквадор, тъй като системата вече действа и работи, отбелязахме ръст в нашите, нашия износ благодарение на използването на този механизъм. В момента предложението, прието на 10 май, се проучва от Еквадорското Министерство на външните работи, различните заинтересовани ведомства, от частния сектор, от академичните страни. Аз съм сигурен, че скоро те ще направят своя принос с идеи и ще се проведе един богат диалог и обмен на мнение. Ние сме на мнение, че има много положителни елементи в тази система. Много въпроси обаче се нуждаят от пояснение. И смятаме, че всичко това е положително. Положително би било и да се обновява тази система. Нашите страни ще извлекат полза от това обновяване. Търговските споразумения допринасят за задълбочаване и усъвършенстване на тази нова система на ОСП. И аз искам да имаме една гарантирана правна сигурност в полза на всички, на нашите търговски взаимоотношения. Системата обаче трябва да продължи да, да е в сила. И именно по този път а, ще а, оценим и някои от въпросите, които за нас са много важни, тези, които бяха повдигнати от преждеговорившите двамата професори. Трябва да имаме по-голяма предсказуемост на системата. ОСП плюс трябва да бъде по-предсказуема защото за да извлечем полза от нея и да подчертаем, че тя почива на редица задължения, най-различни задължения. Държавите обаче трябва да спазват изцяло тези задължения. А това са задължения към световната, международната общност изцяло. Трябва да гарантираме по-голяма устойчивост на многонационалната международна система. Еквадор е подписал различни конвенции и се е присъединил към тях. И отново и от тях, и от ОСП плюс искаме да извлечем полза, като спазваме тези конвенции с цел да живеем в един по-добър, по-солидарен, по-справедлив свят. Ние сме ангажирани с всички тези конвенции, прияти на международни форуми. Много важно е също да имаме ясна визия за това, как да бъде изградена най-добра и, усъвършенствана системата за контрол. Сигурен съм, че в процеса на дебата днес ще добием по-ясна представа и разбиране на всички предпазни клаузи и мерки, които да гарантират именно този контрол на тези временни системи, които съществуват под шапката на ОСП+. Един от ангажиментите, който трябва да е задължителен за всички е борбата срещу тероризма, едно международно задължение. А що се отнася до насърчаване на устойчивостта, трябва да подпишем и ние всички конвенции на ООН в тази област. Една от е, наша загриженост, която бе споделена и от един от е, ораторите преди мен, е това – именно това, че ако сте страна с вече среден средно ниво на доход, както Еквадор вече в момента почти е, а, ние наистина очакваме ползи от тази система, тъй като всъщност все още не можем да се определим като страна в графата страни с среден до висок доход на населението. И сега по въпроса за уязвимостта за да е, трябва да има и такъв един критерий, който трябва да бъде спазен също. Мисля, че не е достатъчно само да те впишат в графата държави с среден до висок доход, защото и тези страни са не по-малко уязвими от държавите с нисък доход. Някой път една страна се счита за уязвима просто защото е а, наистина бедна или се граничи с страна, където има война и особици. Понякога някои търговски потоци са доста уязвими или пък достъпа до някои пазари е несигурен ненадежден, външни конфликти в съседна страна, приток на бежанци през вашите граници. Всичко това създава малко или повече, по-голяма степен на уязвимост, която трябва също да бъде отчетена. ние трябва да изгра... искаме да изградим едно справедливо демократично общество, което почива на ценности, споделени от двата региона. И аз съм уверен, че дебата, който почваме днес, ще ни даде възможност да сближим становищата си, да можем да получим една по-ясна техническа визия за това, което предстои, а именно едни по-силни двурегионални взаимоотношения, което всъщност винаги е било наша цел по-честно, по-демократическо общество. Открит политически дебат ние искаме да гарантираме по-голяма правна сигурност на тази система, това да бъде една постоянна система и да насърчава развитието и сътрудничеството. Благодаря. Благодаря, сеньор Асо. Благодаря ви, Ваше превъзходителство и поздравления за, посе... за... за постиженията на Вашата страна и разбира се за годишнината от Вашата независимост. Сега госпожа Силви Мамя от Еврокомерс. And Secretary General of FRUCOM and Union, Union Flair. От Съюза на производителите на цветята имаме а, представител, ораторът. Заповядайте. Добър ден, дами и господа. Много ви благодаря. Лично и от името на организацията, която представлявам днес, Еврокомерс. Във връзка с новото предложение на Европейската комисия за реформа в ОСП. Но преди това, нека да поговоря за Еврокомерс и секторите, които представляваме. Еврокомерс е една обща организация, която обхваща търговията на едро и дребно в Европейския съюз. Имаме 31 държави членки на нашата организация Еврокомерс. Търговският сектор има съществена роля за економиката на Европа. Охванати са 6 милиона а, компании. А, огромен е делът на малките и средни предприятия, които генерират 30 милиона работни места и определят 11% от БВП на Европейския съюз. Днес говоря в качеството си на докладчик към Комисията за международна търговия на Еврокомес. Освен това, аз работя също и за Европейската федерация за търговия с няколко категории земеделски продукти, които се ползват от ОСП и се внасят от Еквадор и някои други страни. Представлявам също Европейската федерация за търговия с преработени продукти, които също се ползват от общата система на преференциите. Защо ОСП е толкова важна за сектора на търговията. Подобно на страните ползватели и европейските страни намират системата за атрактивна поради цените, които се формират по линия на ОСП. Следователно, това има стратегическо значение, когато говорим за вноса от страни, които ползват ОСП. Важно е митата и тарифите по ОСП да бъдат атрактивни и за европейските вносители да отговарят на техните потребности и да се гарантира правна сигурност. Ето защо търговският сектор държи на тази система. Тя следва да остане стабилна и обозрима в близко бъдеще. Търговският сектор е благодарен за усилията на Европейската комисия през последните 10 години. Първо, излязоха важни съобщения, проведоха се консултации с заинтересованите страни. Търговският сектор отбелязва с задоволство предприятите стъпки от Европейската комисия, по-конкретно някои елементи, които се въведоха напоследък по ОСП и имат е, особено значение, например премахването на постепенното излизане от системата, както и упростяване на категоризацията на продуктите. А също и някои конкретни характеристики на ОСП+. Предвижда се и актуализация на системата Внесени са някои подобрения, които се приветстват от търговския сектор. Това стана през последните 10 години благодарение на конструктивния диалог с Европейския парламент, в който бяха ангажирани и представители на търговски сектор. На 10 май Европейската комисия излезе със своето предложение, което се приветства от представителите на търговския сектор – Както вече казах в моето встъпление, вносителите в Европа желаят ОСП да съдържа по-опростени режими, за да са по-лесни за ползване от лицата, които подлежат на тях. Малките и средни предприятия имат нужда от такива по-опростени режими, Съответно и правилата трябва да са лесни за прилагане. Европейските е, вносители желаят да се гарантира стабилност и правна сигурност на тази система от преференции. Системата следва да е постоянна, като се подлага на периодични прегледи на всеки 5 години с участието на търговския сектор. Що се отнася до направлението ОСП+, това, което се съдържа в новото предложение, също заслужава да бъде приветствано, особено а, изпълнението на новата система за ранно предупреждение. Тук добър пример е случаят а, на Шри-Ланка. По отношение на гаранциите, Те трябва да са ясни, иначе остава известна несигурност за стопанските оператори. И последния принцип. Европейските а, търговци трябва да имат абсолютна увареност за правилата на системата. Радваме се също така, че Системата ще продължи до 2013, за да могат засегнатите лица да се подготвят за промените, които се предвиждат предвид на законодателната процедура. По отношение на законодателната процедура за 2014, търговският сектор си отбелязва ролята на парламента, която се предвижда, внимателно ще следим всички детайли, които ще се уточняват до декември 2012. Предвид на новостите в системата, стопанските оператори държат много на режима за ранно предупреждение, когато се внасят промени. Най-малкото една година преди влизането в сила на съответните промени е добре да се даде такова предупреждение. Минавам на следващата тема обхвата на ОСП. И това е като предварителен коментар. Ние приветстваме увеличаването на този прак за уязвимост за 2% по режима ОСП+, както и системата на принципа всичко без оръжие. Приветстваме също така и праговете за режима на постепенно изтегляне от схемата, както и изключенията за деликатните продукти. Има три важни принципа, които са важни за търговския сектор – и те следва да бъдат насоките, а именно стабилност, предсказуемост и сигурност. Надяваме се, че Европейският парламент ще запази тези принципи и смятаме, че окончателният текст ще очертае пред нас една ефективна система, Както бе казано, въпросът за правилата за происход няма да се обсъжда днес, тъй като той бе обсъден миналата година. Знаем, че от 2017 ще влязат в сила някои нови правила, например използването на формуляр А и сертификатите за происход, които трябва да се предоставят от износителите. Има определени хипотези, при които вносът става рисков. Надяваме се да се засили темпото на използване на ОСП след промените. Благодаря ви за вниманието. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. Председателят. Сега последен в списъка за изложение господин Маес. Той е представител на Белгийска неправителствена организация под названието Коалиция 11 11, 11. Заповядайте. Am... Благодаря, господин председател. Аз, аз съм служител на Бългийската коалиция а в а, областта на търговската политика. Ние работим заедно с 18 международни мрежи. Конкорд представлява над 1600 юридически лица в Европа. Ние имаме работна група, която се занимава с темата ОСП. Аз ще изразя възгледите на тази група и също така ще публикуваме нашата официална позиция. Като начало искам да кажа, че ОСП е инструмент насърчаващ развитието и такъв трябва да остане. Както каза господин Стивенс в своя доклад, тази схема гарантира, че всички развиващи се страни ще имат поне минимален достъп до пазарите на Европейския съюз и на възможностите, които имат развитите страни. Е, трябва да се разгледат нещата в перспектива. Има най-високи нива в тези е, тарифи и задаваме въпрос защо най-малко развитите страни трябва да се е, разглеждат на равна нога с най-развитите. Да вземем, например, Южна Африка. Тя изпадна от позицията си на ползваща най-много преференции 2000 2011 година и 2014 ще е, се смята за част от е, е, програмата ОСП плюс доста голяма промяна в статута. Едно от големите подобрения обаче е по отношение на правилата за происход. Това е положително развитие, но нещата могат да се подобрят още повече, така че да се подобри достъпа на повече уязвими страни до пазарите на Европа. Ние не се насочваме, както казахме, в, към горнията горната водещата група от бенефициентите, а по-скоро към най- уязвимите. Има обаче държави, които са слабо развиващи, но все пак не отговарят всички критерии. Например, африкански държави, които имат сходни характеристики по отношение на уязвимостта, но не се ползват от еднакви преференции. Оттам се получават доста търкания в регионален план. за това и най-слабо слабо развитите държави се виждат принудени да влизат в споразумения за економическо партньорство и да постигат по-добри условия. Това според нас трябва да се огледа много добре. Най-важният критерий е, за определене на бенефициентите е да се разглежда брутният размер на дохода на глава от населението. Според нас това е, е доста тромав инструмент. Държавите, които с а, доход между 4 и 12 хиляди долара е доста широко понятие за а, горен слой на средните общи средно ниво на доходите, защото разликата е трикратна. А, защото има а, държави, които попадайки там, губят а, преференции по ОСП. А, това засяга 21 държави. В своето съобщение комисията казва, че ще се насочи към потребности ще извади а, Русия, Катар а, от списъка. Да, правилно, това не са а, така уязвими държави, но там попадат и други наистина уязвими, като Перу, Еквадор и други. Има по-финни начини за определяне на уязвимостта, както чухме и, в, и от преждеговорещите, и се надяваме да се използват такива критерия, а не тук посочените. Въпросът е дали сега, след като комисията излезе с предложение, може ли насрещно предложение да прозвучи от Европейския парламент? Дали може да се а, проучат по-задълбочено, задълбочено потребностите на по-слабо развитите страни. Подобни дискусии протекоха, когато говорихме е, за помощта за развитие. Какво да правим с държавите със средни нива на доходите? Има също идеи да се е, заменят е, е безвъзменните помощи с дългосрочни кредити и така нататък но се забравя, че повечето от бедното население по света живее именно в държави, където нивото на дохода се определя като средно. Трябва да се види какви са техните потребности. Освен това, тук се казва, че ние искаме възвръщаемост. А помощта трябва да е в подкрепа на економическите интереси а, всеки а, цент похарчен за помощ трябва да има възвръщаемост. Това прозвучава все повече и в а, дебата за а, помощта и тук Европа а, залага клаузи, които казват, че държавите трябва да се съобразяват, например, да не налагат някакви ограничения върху износа на своите ресурси, защото ще изгубят своя статут по отношение на преференциите. Европейската комисия тласка на държавите да приемат определени клаузи при преговорите за економически споразумения – тук се твърди, че е, системата ще се оптимизира и е, по този начин по-добре ще се обслужват е, интересите на нуждаещи се. Аз се надявам, че някои от институциите могат да проучат въпроса и да ни кажат дали това наистина ще е така. Да, разбира се, ако има по-малко бенефициенти, ще има повече възможности за тези, които останат в системата. Но има няколко елемента, които трябва да се разглеждат. Тези, които ще бъдат а, а, махнати от списъка, няма да бъдат устранени от пазара. Те ще продължават а, да бъдат на пазара и ще се конкурират а, и ще имат а, своите а, економически, а, е, економическо-партньорски споразумения. А, друго, много от по-слабите държави не могат да се а, възползват а, от а, възможностите на ОСП, защото има а, сериозни ограничения по отношение на предлагането. Тези ограничения ще продължат да функционират. Това са а, е, изисквания по отношение е, на техническите параметри, на фитосанитарните мерки и така нататък. Между другото, не знам дали сте обърнали внимание, но 1,1 милиарда евро ще економиса Европейския съюз, като променя системата на тарифите. А, така че мисля, че е силно казано, че тези, които са в най-голяма нужда, ще се облагодетелстват най-много а, държавите, които имат а, да, а, споразумение световна търговия, също бъдат извадени от списка за ОСП. Ако разгледате държавите, които са с средни или по-високи доходи и а, тези, с които има такива до, а, споразумения, ще видите, че има а, едно препокриване. Т.е. не е необходимо да а, използвате а, този критерий за доход на глава от населението, защото има друг критерий, по който те излизат от системата, именно сключвайки тези споразумения за свободна търговия. Според нас ОСП може да се реформира така, че африканските държави, например, да не се противопоставят една на друга и, на, при тези класификации повече на брой от тях да могат да се възползват от преференциите. Може да се постигне желания резултат, като се разшири програмата Всичко без оръжие и да се включат страните от южната страна на Сахара – а, има и други възможности и смятаме, че това са ни от, част от предложенията които, и идеите, които биха могли да прозвучат от Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви, господин Маес. Вие бяхте последният оратор. А сега преминаваме към дискусията. Ще дам думата на господин Густав Фалюси, който главява работната а, група към съвета по този въпрос, за да видим какво мисли съвета по него. Благодаря, господин председател. Аз като председател на работната група искам да ви уведомя а, докъде сме стигнали в работа си а, в съвета. Комисията излезе с предложение за щателен преглед на ОСП на съвета на 13 май, който се занимаваше с външтърговски въпроси. това става основа за преразглеждане на схемата и а, адаптирането й, така че тя по-добре да отговаря на потребностите на страните бенефициенти, да стане едно ефективно средство за насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление, както и за прилагането на нововлезлите в сила разпоредби на Лисабонския договор. Съветът ще работи в съдействие в сътрудничество с парламента по и новата процедура, така че в максимално кратки срокове да имаме готовност за въвеждане на новата ОСП. И с удоволствие ще работим нашата работна група с вашата комисия. в заключение искам да ви поздравя от е, името на нашата група да, из, да изразя нашето задоволствие от работа ни с е, председателя господин Морейра, с господин е, Шорт Шорта и се надявам, че заедно ще изградим една добра функционираща правна база за ОСП на ЕС. Благодаря. В, в случая относно ролята на регламентите, ние знаете, че вече обявихме кое ще бъде правилното решение за ползвателите на ОСП системата. Сега време за задаване на въпроси, и изказвания. Робърт Стърли. Имате думата. Благодаря, господин председателя. Аз имам въпрос към комисията. Миналата седмица имахме заседание в Будапешта а, на АСП и по-голямата част от дискусията за финансовия пакет се отнасяше за щателната проверка и отчетност, т.е. due diligence. А, и а, тези, които правят заявка за ОСП, трябва да предоставят доказателства, данни, за да докажат, че имат право по регламента на такава преференционна система. Председателя моли оратора да говори по-близо до, микрова, до микрофона. Дали чухте какво казах, питате оратора или да повторя? Няма нужда да повторите. Може ли комисията да поясни източника на статистическите данни, с които се доказва критерия за уязвимост на страната кандидат. Аз съм съгласен и с позицията на комисията за обновяване и реорганизиране на ОСП. Крайно време е, защото много държави вече са достигнали, са изпълнили финансовите критерии за това, например Русия, Саудитска Арабия – но по-важно е как оценяваме и как доказваме. А, това са основните проблеми, които идентифицирахме миналата година на, в Будапешта. Хамут Шолц от за... Благодаря. Благодаря, господин председателю. Мисля, че изслушването и ораторите ни разказаха, е, ни дадаха ценна информация от различни гледни точки е, относно ОСП. И както разбираме, ще има едно задълбочено преразглеждане на системата. Аз няма да преповтарям е, пунктовете, на които, които дискутирахме по време днес относно съществуващата система на ОСП, но това, което искаме е по-нататъчното развитие на този механизъм на базата на съществуващите правила. Много държави имат, се сблъскват с проблеми, свързани с правната сигурност. Така че като оставим всичко това на страна, ще попитам, ако, въведеш, ако ще се въвежда тази нова система, как ще гарантираме, как ще я развиваме заедно, така че по такъв начин, че в един кратък срок от време този обновен инструмент добие такава една форма, че е, първоначалните цели на ОСП системата, т.е. насърчаване на развитие, допри, принос към развитието, тези цели да, е, да бъдат е, постигнати. Т.е. да разпространяваме нашите споделени ценности, между които и справедливата, е, лоялната търговия. В полза, взаимна полза за всички. Сега въпроси към експертите и комисията. Аз виждам един проблем в член 19d, така както е редактиран в момента. Например, едно правителство на базата на ситуацията в страната решава, че достъпа до суровини според, според критериите не бива, трябва да бъде пред, прекъснат. В такъв случай преференцията ще бъде отнета. Нали? Но аз смятам, че това няма нищо общо с първоначалната цел а тя е да помогнем на нашите партньори в развиващия се свят. Така че ако, ако направим ОСП прекалено взискателна, трудна система и поставим прекомерно много условия, тогава ще изникне един кумулиращ ефект като проблем. В момента преработени по отношение на преработени стоки от една страна до друга. Току-що участвах в дискусия с президента на Парагвай днес. Той говори, той разгърна идеята за един дебат между Меркосур и Юносур. Тези държави вече се замислят за нови форми на регионално сътрудничество. И може би ще се съсредоточат усилията си върху регионално концентриране. Юг с юг, юг с юг. А, дали този критерий не трябва да отпадне или прилагането на принципа за регионално интегриране. Госпож... Господин Майс спомена за този прак от 4000 долара годишен доход на глава от населението, като, точно като а, прага, от, над който преминава държавата в следващ категория среден доход – но мисля, че този прак трябва да бъде преизчислен, преизчислен защото тук говорим за глобални критерии. Може би поемам а, и от преждеговорившите някои от елементите на моето изказване, но как сме допуснали толкова ниско да падне този прак? И това помага ли? С какво помага да се насърчава сътрудничество, което почива на което цели развитие? Как този прак би могъл да, този много нисък прак би могъл да бъде прак за преминаване в по-висока категория. Преди две седмици в пленарна зала обсъждахме също подобни въпроси. Искам да попитам дали обновяването или подновяването на механизма ОСП дали се има предвид за дългосрочно ползване, дали този инструмент ще бъде ползван за дълго време в бъдеще, дали някои от критериите ще станат по-стриктни. Или пък обратно, сключване на споразумение за двустранна търговия. Тоест, преференцията да не бъде един плюс или актив, а вместо това да се отдалечаваме от тази система на преференциално третиране и да изберем като опция двустранните споразумения и договори партньорските споразумения и във връзка с това как гледаме в бъдеще едно нещо, което за мен все още не е добре а, е, разбряно. А, е, винаги тук в Европейския съюз се говори за нов подход към регионалното сътрудничество – Значи дали сме за сътрудничество с региони, т.е. групи страни, т.е. да насърчаваме би или двурегионалното, регион с регион сътрудничество, с, целта, с цел а, а, повишаване нивото на сътрудничество в Европейския съюз. Благодаря. От същата политическа група. благодаря, господин председателю. Благодаря на всички оратори за направените интересни презентации. За мен ключовия въпрос за ОСП дали е и трябва да бъде инструмент за развитие и дали е достатъчно удовлетворителен, дали ще трябва да се направят промени с цел неговото усъвършенстване в, като инструмент на развитие. И това и е от това, което чух до сега. Не мисля, че в тази насока вървим. Има някои тревожни развития, а, които сочат а, друга посока на политиката. А, търговски споразумения, труден достъп а, до а, ОСП това, което каза оратора от групата 11-11-11, изключването на страните с така наречения среден до висок доход с глава, доход на глава от населението годишно 4000 долара. като а, критерий за това дали една държава да има достъп до ОСП и също и факт, че такова е едно ниво на доход е наистина изключително ниско и показва колко ниско е нивото на разпределение на благата в тази е, държава. Но се взима като критерии за достъп до АСП и АСП+. И нещо, което ме впечатлява, например, да вземем държавите от Меркосур. Дали е, може там да бъде използван като инструмент за натиск върху тези държави да сключват е, споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Защото ако няма такива а, е, споразумение, а промените а, в механизма бъдат направени, те ще загубят достъпа си до европей... пазарите на Европейския съюз поради тези споразумения за свободна търговия. И второ нещо по отношение на суровините. Точно тази сутрин водихме такава дискусия за суровини и, и в член 19 изрично под точка 10 казва за а, нелоялни практики от доставчици на суровини, които влияят неблагоприятно върху производителите. Т.е. да кажем, дали такива държави могат да бъдат изключени от системата на ОСП. Това е въпрос за демократичните права. Опира до това експортните нива, политики, които те смятат, че са най-подходящи в насърчаване на износа на сурови материали и АСП се предлага, ОСП се предлага да бъде използван като потенциален инструмент за по-нататъчно насърчаване на отварянето на пазарите, свободна търговия а, и така нататък. Thank you. Uh, mm, before giving the floor... Благодаря. Преди да дам думата на оратора, аз лично бих искал да направя следния коментар – и слушахме някои от основните заинтересовани страни тук, които представляват вносители на продукция от страни ползватели на ОСП. Разбира се, има и други засегнати по линия на способността. А сега ще направя следния коментар. Комисията е излязла с това предложение без оглед на изхода от консултациите, като взела предвид само обективните, корент, обективните факти, но аз имам известни съмнения. Миналата година съвета на министрите реши, че режимът ОСП плюс трябва да е такъв, че Пакистан да остане. Това е политическо решение на съвети. И сега комисията с това предложение трябва да приведе в изпълнение това решение на съвета. Ето защо прагът за уязвимост бе отвоен от 1 на 2% именно за да се даде възможност на Пакистан да изпълни условията за ползване на режима ОСП+. А също така и критерият за постепенно излизане бе елиминиран, защото секторът на текстилна а, продукция на Пакистан не бива да издава, остава извън регламента. Аз бих а, успорил това в позицията на комисията, защото се смята, че има ясно изпълнение на предходно предимство за Пакистан. Сега трябва да се изпълни новото политическо решение за Пакистан – затова прецених, че е добре да чуем гласа на европейските производители, да видим какво смятат те във връзка с Пакистан и Филипините и по-конкретно конкурентоспособността на сектора в Европа. Смятам, че трябва да чуем и техния глас. Що се отнася до другите аспекти на предложението на Европейската комисия, аз бих казал, че трябва да насочи вниманието си изцяло върху аспектите на ОСП, защото това иначе би представлявало отклонение от основните принципи на Световната търговска организация – И по-нататък не бива да забравяме, че след разширяването на Европейския съюз, някои от нашите собствени държави и членки са в категорията на държави със среден доход. Би било несправедливо спрямо тях да се дават търговски преференции на държави с ниво на развитие, което е много сходно на тяхното. И по-нататък съгласен съм също, че не бива да се дават преференции за нищо. Няма да е справедливо да даваме преференции без да изискваме от ползвателите да изпълнят договорените условия крайна сметка става дума и за суровини, които са важни за развитието на производството в Европейския съюз. Така че аз приемам някои от възраженията, които се повдигат тук. Това беше първото изслушване днес по темата. Може би следващия път ще чуем гласа и на други заинтересовани страни и тогава ще имаме нова възможност да поговорим отново за целите на тази законодателна процедура, която, по мое мнение, ще е много важна. Необходимо ни е време. Трябва добре да проучим аргументацията на отделните заинтересовани страни. Благодаря ви, че представихте своите виждания пред комисията. Сега ще следвам съответния ред по програмата. Първо ще дам думата на господин Стивенс да отговори на коментарите. Този път няма да ви дам 15 минути. Нека бъдат 5 минути. Господин Стивенс. Две даже. С а, голям интерес а, и слушах а, а, презентациите, на които бе изложена много е полезна информация. Искам да споделя с вас само две е, неща е, от нашия доклад, които имат връзка тук. Първо, струва ми се, че се чу, че държавите, е, които доминират е, в износа е, по отношение на е, системата ОСП са Бразилия и Индия на базата на данните на Карис. Всъщност в Карис има много данни и бих казал, че там за ОСП става въпрос за Камбоджа, за ОСП плюс Коста Рика, за текстил Пакистан и Аржентина за плодовете и зеленчуците по отношение на а, всичко без оръжие. А, мисля, че Пакистан не се споменава в а, ОП, а, ОСП. А второ, ставаше въпрос за изключване на страните, които имат споразумение свободна търговия и с Европейския съюз и имат по-висок доход. Искам да ви насоча към таблица 5 на страница 19. Там се правят сравнение с, с а, размера на ОСП, който се предлага от ЕС и обличението от други страни в а, момента. Схемата за а, преференциите на Европейския съюз дава а, подкрепа на доста повече бенефициенти, отколкото другите подобни схеми. Разбирам аргумента, че се предлага нормативна а, рамка и посочените държави са само като примери, но бих казал, че сега ОСП на Европейския съюз ще стане по-малка и ще покрива доста по-малко държави, примерно една държава по-малко, отколкото предлага подобната система, въведена в Беларус. Трето, по отношение на въпроса на Марка – Нашето а, проучване бе е финансирано от, от а, наш, имаме ново проучване, което ще свържи този, ля, това лято, което ще открои бенефициенти. То се финансира от правителството на Обединеното кралство. Благодаря ви сега, Питър Томсън. Благодаря. Благодаря за въпросите и за дискусията до момента. Добре е, според мен, да започнем от един от важните въпроси, които се открояват. Кой влиза и кой излиза при новата система. Като не забравяме, че това няма да е ясно преди да сме събрали новите данни, но може да погледнем на базата на сегашните е, страни. 63 от морски държави и територии ще трябва да паднат. Това са основни територии на Европейския съюз. Те имат а, вече достъп до европейските пазари и някои други, които така се израза по някакъв начин са свързани а, с, с а, нас. Например, а, Северните Мариански острови, Виргинските острови, британската им част и така нататък. Няма да ви казвам всички, но това са 33 такива територии доста държави падат от тези 176. Второ, Става въпрос за държави, с които вече имаме споразумение за свободна търговия или пък друг вид споразумение, което им дава подобен достъп. Това са 34 държави. Тук са държавите Евромед, Кари Форум, за тях също имаме споразумение за економическо партньорство. Има други държави, които в момента се ползват от регламента за пазарен достъп. Там има доста държави от басейна, от АКТБ а, после а, списъка на Световната банка, където влизат държави като Саудитска Арабия, Бахрейн и така нататък, които също ще отпаднат. Като се говори за този позорен списък, трябва да стане ясно, че има там 14 държави, не са кой знае колко. Там са Коста Рика, Панама, Венецуела, Уругвай, Аржен... Парагвай, Аржентина, Белорусия, Казахстан, Габон, Либия, Малайзия и Палаус. Тоест, това са доста държави, които ще излязат, ако се поддържа и е, критерия ЮМИ. А, та въпросът е, как да се прецени всичко това не е никак а, неоснователен. Първо трябва да се попитаме дали една държава, която очевидно разполага с повече ресурси финансови и като цяло ниво на доходите, та дори макар да има големи разлики в нивата на доходите, а ние си даваме сметка, че всъщност извън най-слабо развитите държави има повече бедни, отколкото в този род държави. Та, стои въпросът как е разпределено това ниво на доходите и какво може да направи по въпроса инструмент като ОСП. И ние можем да се попитаме, може ли инструмент като ОСП а, за да се реши въпрос, който всъщност е свързан с разпределението на доходите. Едва ли ще стигнем а, до а, не, безспорен отговор но трябва да имаме предвид тези неравности в разпределението на доходите. Сега, защо се приемат тези критерии? Защото те са признати, международно се ползват, проистичат от международни институции, те са надежни, обективни, определят финансовите потребности не са а, насочени към търговските потребности, а към потребностите от развитие. Затова а, приемаме това ниво на доходите. Но разгледали ли сме всички други категории? А, да, разгледали сме доста такива, но там нямаше а, много плюсове. Примерно нямаше толкова а, данни, на които да се опитат или те не бяха конститентни и така нататък. нашата цел беше да запазим максимална степен на обективност. Що се отнася до правилата за происход? В началото казах, това предложение Разбира се, е, никого не искам да критикувам за това, че поставя въпроса, защото е полезно и ценно да имаме дебат, но в, е, в предложението не се казва нищо за превод за происход и аз не мога да ги коментирам. За въпроса за суровините, вие, господин Аморейра, изложихте своето виждане. Други виждания също прозвучаха. Мога да кажа само, че текста, в който се говори за сериозни и систематични нарушения на лоялната търговска практика, а, не води до спорове. Това е текст, който вече фигурира в регламента и то не е от вчера. Единственото нещо е, че в този член 19 ще се добави а, иллюстрация какво имаме предвид, включително вносителите на а, суровини. Как се прилага текста е друг въпрос. Тук е важно, че имаме а, текст, който се дава само като а, пример за разпоредба, която вече фигурира в законодателната ни база. Господин Стърди също зададе въпрос. А, за данните. Имаме официална статистика за вноса. Тя се публикува, може да се намери. Ако имате предвид други неща по отношение на ОСП+, да, т.е. как преценяваме дали някоя държава не отговаря на изискването, първо проверяваме какво е становището на органите, които се занимават с мониторинг по отношение на спазването на международните конвенции. Очевидно, ако някой не допуска наблюдатели, за да проверят това, трябва да се задаваме сериозни въпроси. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря. Силви Мамия. Посланника Фернандо Япес трябваше да напусне, тъй като има друга среща. Сега ми казват, че втория секретар на посолството е тук и аз бих му дал думата да коментира а, като а, заместник на посланника, на господин посланника. Извинете, казва господин Морейра. И се извинява на госпожа Мамиев. Благодаря, господин председателю. Благодаря за всички бележки, които несъмнено бяха много интересни. Най-важната тема за нас, която повдигнаха много от ораторите, промяната, която въвежда комисията в самото понятие уязвимост на развиващите се страни за да могат да извлекат полза от ОСП+. И с тази промяна тези страни, ще, които имат среден до висок доход, ще отпаднат този критерий даваше възможност на държавата, ние на Еквадор, да от гледна точка на дохода, но има и други фактори, които могат да направят една развиваща се страна уязвиме. Например, експортното ниво и как се реализира на световния пазар. Малки развиващи се държави като Еквадор, колкото и да са успели да постигнат категорията на държави със среден доход, и могат да влязат в тази категория, трябва да имат възможност да извличат да се ползват от ОСП+. Критериите, които определят дали една страна е уязвима, а следователно дали има право на ОСП, тези критерии, които са в, в регламент 7328, трябва да си останат като такива другите критерии не са класифи, така като че ли не се определят от държави. Според класификацията на Световната банка, такива държави не влизат в категорията държави с среден до висок доход. 75% от нашето производство по системата на преференции отива на пазара на Европейския съюз. Тези условия са разписани по член 8 на сега действащия регламент. Но тези критерии е добре да бъдат запазени, защото ще ни дадат а, достатъчно а, основание и подкрепа а, да се гледа на страната като уязвима не само по критерия доход а и други критерии, за да можем да продължим да имаме право да се възползваме от системата на общи преференции. А, що се отнася до моята презентация, ще се върна на една от съществените, един от съществените пунктове и това, което каза и господин Стивенс. Според мен въпросът е защо ОСП не се използва по-широко. Това трябва да бъде ключът към всички наши разсъждения по този въпрос. И ще се върна на казаното от самата мен в моята презентация. Основната цел на субектите, на стопанските субекти, не е да имат е, перфектна система, да имат система, която работи добре, за да помогне на развиващите се държави да, да получат по-добър достъп до европейските пазари. В случая можем да дадем пример Кападор и други държави, е, които искат да извлекат полза от тази система. Същото се отнася и за европейските стопански субекти, особено вносителите. И не бива да забравяме, че преференциалните ставки представляват само един от елементите, които а, показват влияние върху избора на операторите, коя държава да внасят. Трябва да се вземат предвид и други критерии в целия този процес. Много важно е също да има правна сигурност, стабилност, предвидимост, да бъде упростена тази система. На това искам да наблегна много важно за Европейския парламент в своята работа и в своите разсъждения да знае и да казва, че има и други важни неща, но основната цел е да се подобри и да се усъвършенства самата ОСП, така че тя да се използва в интереса на развиващите се страни, които изнасят продукция. В, също да бъде в полза на европейската економика. Не само вносителите, но цялата търговска верига, включително заетостта, да имат полза. И ще съм благодарна, ако членовете на Европейския парламент наистина не забравят тези елементи. И на последно, последно господин Мас, при този втори тур, две бележки от моя страна. Съгласен съм, че дохода на глава от населението, който се използва от Световната банка за при класификацията е важен, но въпреки това не включва всички, не улавя всички важни елементи. Например, Световната търговска организация а, ние, диску, когато дискутираме достъп до пазара на земеделски продукти, имаме какви ли не критерии, за да може да се признаят правата на малките уязвими държави. И второто, което искам да кажа е следното. След разширяването на Европейския съюз, постоянно слушаме, че сега имаме вече и държави, които са доста бедни. Да, Страхувам се, че е така. Когато увеличаваме, а когато разширим още повече съюза, ще влязат и други балкански държави, а, които са а, развиващи се държави, искат да се възползват от а, взаимо, търговските взаимоотношения и когато изготвяме критериите и когато се базираме на този критерий доход на глава от населението, да бъдем много внимателни. Така че смятам, че този аргумент не е много валиден по отношение на бедните държави членки. А, ние, и такъв един подход. Ние третираме Европейския съюз като блок а, и, под, и също показваме солидарност с а, развиващите се страни. Председателят, благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви за присъствието, за вашето участие. Това е само а, първата стъпка в този процес. Нашата дискусия ще продължи. Надявам се скоро да имаме повод отново да се видим с вас. Благодаря ви. Sorry. Let me say goodbye to our guests. Нека да кажа довиждане на нашите гости и да продължим работата на комисията, тъй като остава още една точка съгласно дневния ни ред. Председателят призовава за внимание и тишина в залата, особено тези, които трябва да напуснат заседанието. Моля, оставете разговорите си за а, след това, казва председателя. So, let's uh, resume our... И така, нека да подновим заседанието си съгласно дневния ред. Остава точката, която се отнася до доклад относно 17-та между парламентарна среща с Южна Африка. Тази делегация от името на Европейския парламент е под председателството на господин Майкъл Кашман. Не, за първи път колегата Кашман ще говори тук. Той ни е представлявал по повод на търговските ни взаимоотношения с Южна Африка. Ще му дам думата. Той е подготвил изложение относно доклада по тази визита в Южна Африка. Предварително ви благодаря, Майкъл. И така, господин Кашман. Благодаря ви, господин председателю, за тази специална възможност да споделя с вас нашите размисли по това, което а, намирам за силно положителна визита. Тя се проведе от 21 до 23 февруари в Кейптаун, Южна Африка беше изключително ползотворно, защото се случи едновременно с представянето на годишния бюджет и така имахме възможност да проведем формални и неформални срещи с високопоставени длъжностни и политически лица. Обхванахме а, редица а, а, теми, като например предстоящата конференция в Дърбан по климата, също взаимоотношенията с Южен Судан – и въобще с целия африкански континент, а също и с Кот Девуар. Тук има известна противоречивост. Говорихме с министъра за по вашите въпроси. Предложих документ, който излиза от Елисейския дворец, подписан от Саркози и адресиран към Централната избирателна комисия на Кот Дивуар. Това бе писмо, в което се предлага президентът Саркози да бъде възприеман като съучастник в определенето на резултатите от изборите. Сега моята делегация реагира на това. Отговорихме чрез посланника установихме контакт с Френското посолство. Бе потвърдено, че това писмо е фалшификат. И после написахме на министъра за външните взаимоотношения и казахме, че сме силно обезпокоени от това писмо и най-вече от факта, че то е фалшифицирано. След щателен преглед се оказа, че писмото не е било написано на обичайния дипломатичен език, който а, а, ползва Елисейския дворец, нито пък бе граматически издържано. Изразихме също така и нашето безпокойство за това, че а, това писмо се ползва без да е минало съответната проверка и посредством делегацията щеше да се озове в а, публичното пространство и да причини хаос в дипломатичните взаимоотношения като нашата делегация щеше да е замесена в това. После разбрах, че са изразени а, извинение а, пред а, френския посланник в Южна Африка. Ние написахме писмо с нашето безпокойство и то е официално прието от министъра на външните работи на Южна Африка, като това се потвърждава от посланника. Той е предал нашите а, сериозни безпокойства. Въпросното писмо щеше да причини а, голямо объркване и щеше да ни постави в а, а, много деликатна ситуация. Моята делегация а, нямаше а, представител а, от Франция, но ние поставихме въпросът председателят. Когато ние посещаваме чужди страни, ние е, не сме възприемани като французи, а, ние сме представители на Европейския съюз. Ораторът. Ще се придържам към езика, който а, ползвам. Исках да кажа, че нямахме французин в делегацията, който да ни даде а, виждането, както се споделя в Франция. Но аз имах този дълг да представлявам цели Европейски съюз и да отхвърля всякакви инсинуации, че някоя държава членка е имала некоректно поведение до тук с този проблем. Иначе се занимахме с въпроси, свързани с економическото положение на Южна Африка. Там се постига напредък по това, което ние наричаме сътрудничество. Разбрахме детайлите за договореностите с Китай, както очаквате. Ние не пропускаме всяка такава възможност, за да обсъдим споразумението за сътрудничество. Садък. Uh, разказаха ни за актуалното положение по договаряне на споразумение за партньорство на 6 април изпратихме писмо на комисаря Дехьорт, с което подчертаваме, че очакваме физическо присъствие в Южна Африка, съответно да се придвижат нещата категорично напред. До сега не сме ви изпратили това писмо, но разполагаме с копия от него. Освен това, Говорихме за споразумението за економическо партньорство, за стратегическите споразумения, проблеми на иммиграцията, освобождаване от визи, напредък научните изследвания, Г20 имаше и двустранни срещи с политическите групи, както и срещи с съответните министри. Проведохме и срещи с гражданското общество, Обсъдихме конкретни проекти. Радвам се да отбележа, че благодарение на волята на Южна Африка по линия на тези проекти се усещат реални ползи. Срещнахме се с Южноафриканската асоциация по захарта. Чухме от тях тяхната загриженост по много деликатни въпроси, свързани с захарта. Те казаха, че поради липсата на съответното споразумение, захарта е засегната и за нея има затруден достъп до европейския пазар. Като цяло, трябва да кажа, че срещите бяха много ползотворни. Работихме неотклонно по темите от взаимен интерес. А когато имаше разнобой на мнението, ние отстоявахме нашето с цел да преодолеем евентуалните разногласия. Накрая тази сутрин проведохме среща, където искахме да обсъдим резултатите от общинските избори на 18 май. За съжаление, нямахме достатъчно време да го направим тази сутрин в рамките на нашата делегация. Господин председател, това беше един бърз преглед за свършеното от нас. Ще кажа, че видяхме силно желание от страна на депутатите за продължаване на нашето стратегическо партньорство, както и желание да се преодолеят различията в хода на преговорите. Трябва да кажа, че господин Стърди ни даде много солидни консултации и добре ръководи работата на тази делегация. Готов съм да чуя а, вашите въпроси, но не съм сигурен дали ще мога да отговоря на всички а, тях. Председателят, благодаря ви, Майкъл, за този доклад. А, благодарим и за тази странна история с фалшифицираното писмо, което щеше да се отрази на нашите взаимоотношения с Южна Африка, които градим. Както знаете, ние внимателно следим развоя на тези взаимоотношения. Миналата година нашата комисия изпрати делегация до Южна Африка под председателството на Робърт Стърди – Може би и той ще се включи в тази дискусия и ще направи коментари по вашия доклад. Така че си позволявам а, тази волност сега да дам думата първо на Робърт Стърди. Благодаря. Нямах намерение да се изкажа, тъй като Майкъл Кашман свърши чудесна работа като отчет. А, чухме от комисията днес накратко някои от важните новини. Понякога имаме разногласие с комисията по развитието по линия на споразуменията за е, партньорство е важно да ги придвижим бързо напред. Имаме междинното споразумение – не знам дали Майкъл ще коментира под това. Видяхме, че се споделя това общо желание за бърз резултат по договаряне на споразумението. Това е което мога да кажа и предполагам не съм впечатлил силно Майкъл с думите си, но иначе казвам истината. Председателят, има ли други коментари и въпроси към членовете на комисията? Катрин Вейбър. Съвсем накратко. Благодаря, Майкъл. Беше много интересно, особено това с а, фалшифицираното писмо. Питах се, а, дали знаете, а, Миналата седмица с Робърт бяхме в съвместната парламентарна комисия с АКТБ и там се постави пак въпроса за документите, за документите на депутати и други лица, които минават границата. А, трябва да разгледаме този въпрос. Често, когато ние ходим в командировка, има а, изискване за заплащане на а, визи и а, процедури, които се облегчават, което ние е, приветстваме. Не е хубаво ние да не облегчаваме режима за чужди депутати и парламентаристи и дипломати, които идват при нас. Сега не знам какъв е проблема. Дали когато ни посещава трябва да общуват с съответните белгийски власти или някой тук от нашата външна служба. Но бих казала, че е добре да помислим, защото не е добре за нашия имидж, ако не можем да им издадем безплатно визи. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за информацията, която ни предоставихте за последната сесия на Междупарламентарната а, а, асоциация, но искам да ни кажете повече за подготовката а, за предстоящо заседание в Дормштайн по-нататък преди края на годината. Да ни кажете какво се работи, дали се подработва някаква обща а, платформа, общ подход. А, очевидно е, че трябва да работим трябва да се раздвижат нещата, къде се стигна в това отношение в подготовката. Може ли аз да е, взема думата по този въпрос, Майкъл, след като ти се изкажеш? Благодаря, господин председател. Ще започна с последния въпрос за Дърбан, за среща на страните по конвенцията 17 та на брой. Конференцията в Дърбан ще се проведе само след, 17, след няколко седмици. Един вид има ангажимент да се постигне, е, да се поемат някакви ангажименти, някакви задължения, които да станат правно обвързващи. Вече се проведаха подготвителни заседания. Едно такова имаше неодавна. Имаше среща с канцлера, канцлера Меркел в Берлин, а, за да се формират а, някои виждания преди да бъдат изложени в а, Дърбан. Ясно е, че американската страна не че я пренебрегвам, но все пак а, а, мнението на Европейската на Кия Съюз ще бъде от решаващо значение. Някои от а, неправителствените организации и други, с които провеждахме среща, ни казаха, че трябва да имаме някакъв оценъчен механизъм а, на някакъв момент, така че страни като Съединените щати и други да могат в някакъв момент да се присъединят към а, спогодбите. Защото ние имахме а, благородни стремежи, но а, за съжаление усилията ни не успяха. Струва ми се, че а, от страна на южноафриканската страна виждаме един холистичен подход е, тоест, е, дори всички страни е, да не са готови да се подпишат под даден акт, а да се задвижат нещата, като се даде възможност други да се присъединят по-нататък. Това, което видяхме в Копенхаген е, че ЮАР остава неутрална по въпроса тя иска обаче да има механизъм, който да, да е в полза на разви... развиващи се страни и същевременно да спомага за намаляването на въздействието от измененията на климата и така. ЮАР остава неутрална, въпреки че отваря вратите другите да е, развиват своите позиции, за да не може след това да, се, да бъде обвинявана, че възпрепятства процеса. И мисля, че така ще бъде. А, надявам се по време на конференцията в Дърбан тези 30 хиляди участи, които ще дойдат в а, е, ЮАР, ще помогнат за развитието на а, е, тяхта економика. Сега другите въпроси. Катрин, въпроса за а, облегчаването на изискванията при издаването на визите. А, не става въпрос да не се искат визи на граждани от ЮАР. А, искат да не заплащат или да не се издават визи за а, депутатите от ЮАР тъй като цялата процедура за кандидатстване е изтощителна. Господин председател, може би, ако позволите да предложа, вие и госпожа Жули, председател на Комисията по развитие, биха могли да, бихте могли да напишете едно писмо, адресирано до Комисията по а, гражданските свободи, защото а, мисля, че този въпрос е добре да се разгледа а, от този ъгъл. В това отношение, разбира се, реципрочността е от ключово значение. Има желание и готовност да се стигне до разбирателство по въпроса с САДЕК, Организацията за развитие на Южна Африка. Ние казахме, че отстъпчивостта и от двете страни е необходима. И посещението на комисаря олицетворява това желание да се достигне до разбирателство. Както знаете, в политиката този вид жестове са неоценими, още повече когато някои от държавите са някогашни колониални сили, там символиката е особено силна. А, и така а, за договорите, за преговорите за най-облагодетелствана нация, за а, правилата за происход. А, пак повтарям, че има готовност за достигане до разбирателство. Може би не си спомняте, един герой от Холивуд от 230 години, Мей Уест. Мей Уест е една героиня, която се обръща към своят колега, актьорът изпълняваща основната мъжка роля и казва, що ми държиш ръката, аз мога сама да си държа, не ми тежи. Та, мога да го приложа по отношение и на това писмо. Аз запазих копие от това писмо и ако някой ден седна да пиша мемуари, определено ще го включа като една добра иллюстрация. Благодаря, Майкъл, благодаря. Приключваме нашето заседание. Знаете, че е, е, аз мога да способствам само от административна гледна точка и ще предвижа това твое предложение за визите. Е, отношенията с, с тази страна са важни. На първо място става въпрос за споразумения в економическата сфера и за това мисля, че не бива да омалуважаваме тези въпроси, касаещи леснотата на нашите контакти. Ще имаме и други възможности а, да ни информирате и да ни а, държите в течение с отношенията с ЮАР. Благодаря, колеги. С това приключваме дневния ред. Следващото заседание 21 е юни. Довиждане.